Уважаеми колеги, добре дошли. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Подновяваме работата днес и утре. Обръщам внимание на документите проекта за дневен ред, Конт Нюс и факта. Излъчваме на живо пред вас за одобрение протоколите на от 8 януари, 19 януари, 21-22 януари. Ако няма възражение до края на заседанието, ще ги смятаме за приети. В началото е една тъжна вест, е, че е, датския член на, смърт, на сметната палата неочаквано е починал в началото на е, февруари в Люксембург е, на възраст от 66 години. Аз и всички вие се познаваме добре с него. Аз съм работила нееднократно с него в търсене на решения за реформата на бюджета и графика е, за специалните доклади. Искрено сме наскърбени от тази вест изразяваме своето съчувствие както към неговите близки, така и към колегите от Сметната палата. Предлагам минута мълчание в негова памет. haben sich zu Ehren von Herrn Otto Ahob nicht angehen. Е, нека още веднъж почетем памета на нашия колега. Преди да продължим с точка 4, искам да дам думата на колегата госпожа Зендер. Просто искам да изкажа благодарност за тази минута мълчание искам да кажа от името на нашата политическа група, че ние споделяме е, тези чувства на скръп и благодаря на всички. Председателката трябва да споделя, че всички ние бяхме много засегнати от това трагично събитие. Сега точка четвърта освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Казвам добре дошъл на господин Янис Рейерс, министър на финансите на Република Финландия. Той ще ни представи текста на съвета за освобождаване от отговорност на комисията. Господин министър на финансите, добре дошли след нас. Имате думата. Cienējamā Greslers kundze,

Възниква някакъв дребен технически проблем. Нека помолим нашия гост да започне от... И така, уважаеми колеги, както казах, е, радостен съм да е, участвам в заседанието на вашата комисия. Е, като, разбира се, Съвета е, е приел препоръки към Европейския парламент във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност. Искам да подчертая, че съветът придава много голямо значение на правилното, на правилното използване на финансите, на средствата на Европейския съюз. Правилното финансово управление е особено важно, когато става дума за действия, които се приемат за основа на приятият бюджет на Европейския съюз. Съветът признава работата на Сметната палата и подкрепя нейните, предлож... нейните препоръки в годишния доклад. Европейската сметна палата в своите препоръки за 2013 година ни праща едно така двояко послание. От една страна положителен доклад за годишният финансов отчет във всичките му части и също но се споменава, че в сравнение с предишните години оперативните разходи са станали сравнително стабилни. Също но Европейската сметна палата установява, че редица плащания от европейския бюджет все още страдат от значително висок процент на грешките. 4,7% грешки. Значи, контролните системи следователно са само частично ефективни в гарантирането на точността и законосъобразността на различните операции. А, оценките на Сметната палата обаче е, не предполагат измамни действия в е, използването на финансите на Европейския съюз. Същевременно, съветът иска да признае усилията и дейността на комисията и страните членки през 2013 година, усилия насочени към прилагането на препоръките на Сметната палата за миналата година за създаване на по-добри системи за контрол. Това показва, особено като се има предвид увеличаването на обема на плащането, както на междинните, така и на окончателните плащания. Дами и господа, миналата седмица на 17 феврари Екофин одобри препоръката да се освободи от отговорност бюджета на Европейската комисия за 2013 година. Бе одобрена така и препоръката за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета на изпълнителните агенции. Съветът повтори още един път, че и агенциите, и комисията, и страните членки трябва да обърнат внимание на определени неща. Съветът очаква по-нататъчно подобрение в системата за финансово управление и намаляване на процента на грешките. Искам да спомена някои от ключовите елементи в препоръките на съвета, които са предпоставки за по-нататъчно правилно прилагане на бюджета на Европейския съюз. Ще спомена следните по-важни въпроси. По-нататъчно укрепване на е, контролните механизми обръщане на повече внимание на качеството за сметка на количеството, намаляване на процента на грешките. В случай на нарушение необходимо е да се вземат строги мерки за коригиране и защита на бюджета на Европейския съюз. По-нататъчно упростяване на правилата, включително и на националните правила и подзаконови актове. Е, допълнителна добавена стоеност при освояването на наличните финансови средства. Сегашният програмен период от 2014 до 2020 дава възможност да използваме пълноценно тези препоръки, като насочим вниманието си към реалните нужди и резултатите. Ще предоставя и малко по-подробни данни за препоръките на съвета. Както споменах, съвета признава, отбелязва положителното становище на Европейската сметна палата по отношение на годишните финансови отчети и надежността на тези отчети. Обаче съветът съжалява, че съгласно резултатите от одита на всички части на разходите, с изключение на администрацията, процента на грешките е сравнително висок, над 2%. И това зависи както за областите, където има споделена отговорност, така и прака отговорност. Съветът е, е обезпокоен, че в сравнение с предишните години системите за баланс и контрол са само частично ефективни в осигуряването на законосъобразността и точността на операциите. Съветът не един път е подчертавал, че комисията трябва да засили сътрудничеството си страните членки, като осигурява целенасочени указания за повишаване на ефективността на контролната дейност и е, да се е, намалят по-нататък, намали по-нататък процента на грешките. Съветът съзнава, че сложността на програмите повишава цената на контролните механизми. Затова трябва да се намери тук баланс между цената на контрола и опасността от грешки. Съветът също така подчертава един факт, установени от Сметната палата, че в повечето случаи операциите, в които се откриват грешки, страните членки не разполагат с достатъчно информация за установяване на тези грешки. Съветът посочва също така, че главните елементи, чрез които се избягват грешките, е по-нататъчното укрепване на административния контрол, административните структури и увеличаване на капацитета на одитните механизми в страните членки. Особено важно е комисията да продължи да се грижи за правилното изпълнение на бюджета на Европейския съюз като внася необходимите корекции, прави препоръки към страните членки, за да се намали по-нататък процента на грешките. Особено важно е да се установи, че различни са причините в различните сектори за грешките. Много от тези причини обаче са хоризонтални по своя характер и присъстват във всички страни членки. Още много може да се направи в областта на обществените поръчки, където които страдат все още от високо процент на грешки, особено където има споделено управление и където се прилагат националните правила. Необходимо е по-нататък да се опростят националните процедури за обществените поръчки, за да се намали административната тежест. Съветът е готов да предостави необходимата техническа помощ, като взима на предвид неодавна преработената директива за обществените поръчки. Съветът е съгласен с е, Сметната палата, че в някои области процента на грешките и опасността от грешки са по-високи поради сложните, сложната правна уредба в тези области. Затова е особено важно е да се опростят правилата. Трябва да се признае, че комисията вече взе стъпки в тази насока. Например, възможности за опростени плащания, които вече се оценяват положително тези възможности от страните членки и водят до намаляване на нередностите и по-висока по-правилни операции. През 2013 година Сметната палата обърна специално внимание на формулирането на препоръки. Ситуация из озлобошена. Комисията трябва да установи причините за грешките. Съветът призовава комисията да анализира тези финансови инструменти и да предостави а, на финансовите институции резултатите от този анализ. Колкото до управлението на бюджета, съветът е съгласен, че е необходима ясна, навременна и а, изчерпателна информация, особено за бюджетните кредити за плащания комисията трябва да прави необходимите прогнози за предстоящите плащания и да ги преразглежда, а, когато това е необходимо, като, както и да оценява въздействието на съответните плащания. Накрая, съветът съжалява, че през плановия период 2007-2013 година в изпълнението на бюджета най-голямо внимание бе обърнато към освояването на средствата, а не към добавената стойност, която те осигуряват. Но аз лично съм удовлетворен от това, че ние се учим от тези грешки. И затова искам да подчертая, че през новият програмен период от 2014 до 2020 година Комисията и съвета и Европейския парламент ще обърнат по-голямо внимание на изграждането на правните рамки със специално внимание към резултатите. Особено внимание се обърна за създаването на макроекономически условия за, в рамките на стратегията до 2020 година. Това несъмнено ще помогне за увеличаване на добавената стойност на разходите на Европейския съюз. Дами и господа, съвета знае, че тези препоръки не могат да дадат резултат от днес за утре. Но необходимо е редовно докладване за резултатите и отбелязания напредък в различните области, за да може тази информация да се използва в преговорите по следващият многогодишен бюджет на Европейския съюз. Съветът е готов да води конструктивен диалог за възможни усъвършенствания в прилагането на европейския бюджет и освояването на средствата. Благодаря. Благодаря, господин министър. Благодаря за представенето и за информацията, че съвета, разбира се, освобождава комисията от отговорност. Няма да скрия от вас, че като докладчик за бюджета на комисията. Отделих доста време за анализи, но преди всичко искам да ви поздравя като представител на Латвия, защото вашата държава не се появява в е, никъде в нашите статистики за зле свършена работа ЛСП перформанс. Оманс. Е, така че честито по този повод. Искам все пак обаче да ви попитам дали не следва да се занимаете с темата най-лошо представяне, worst performance и проблемите свързани с това. Е, има много сериозни корекции, е, много брои грешки при комисията и при разплащателните агенции. Имаме най-големите корекции за Агенцията за плащанията за е, регионалното развитие в Великобритания, е, където е, те посочват грешка над 6%, комисията ги коригира на 5 и 7, а гър, гръцките ни колеги също показват 0, нещо, докато корекцията е за пети нещо. За Словакия, е, например, почти 1 милиард е, евро се отбелязват, като е, всъщност са на разположение 25%. Всичко това би трябвало да се отрази в доклада. Какво мисли председателството на съвета по този въпрос? Как смята съвета да подходи? Така че очаква се от вас като съвет да предприемете действия. Предварително благодаря за отговора ви. На първо място искам да отбележа, че Сметната палата в годишния си доклад не се основава на контрола върху транзакциите в 28 държави членки, а по-скоро прави анализ на представителна извадка от транзакциите, които е подложила на контрол. Няма да ви знадам, като кажа, че позицията на съвета никога не е била различна. Ние не подкрепяме соченето с пръст на държавите членки за допуснатите от тях грешки. Това не е конструктивен подход и в този смисъл мога единствено да повторя, че в следващия програмен период има нови разпоредби в регламента, например за предварителен контрол, които трябва да се прилагат от всички държави членки, преди да се одобрят отделните програми за действие. Така че парите не идват като аванс и след това да дойдат действията, а държавите членки трябва да изработят план, да покажат материалните резултати, измеримите резултати и едва тогава държавите получават финансиране. Когато провеждаме анализ, не можем да сравняваме между различните държави членки. Няма база за сравнение. Прогнозите се основават на различни числа, на различни изходни точки, които се вземат предвид при калкулациите, така че програмите помежду си не са сравними. Смятаме, че можем да продължим да се придържаме към принципа на солидарност между държавите членки, и ще се опитаме да прилагаме тези мерки и дейности, които ще помогнат на всяка държава членка при подобряване на качеството на разходите. Когато говорим за е, освобождаване е, по отношение на бюджета 2013 година, това е резултат всъщност от предходния програмен период, е, от в началото на 2014 година започва новия програмен период. Има различни разпоредби, различни регламенти, нормативни изисквания, които трябва да се осъществяват от държавите членки, които са и по-стрикни. Това е основната ни обща цел. Именно по този начин се подготвяме за този следващ програмен период, включително чрез разпоредбата за предварителен контрол. Това е разработено съвместно между комисията, съвета и парламента и се надяваме, че следващия програмен период ще позволи да се прилагат много по-строги мерки, които ще се отнасят и за държавите членки. Благодаря ви. Съжалявам, но трябва да се върна към въпроса е, как ще решите проблемите, ако не ги посочвате? Е, ние не ги сочим с пръста, просто за да се посочи, че това е проблема и това очакват и нашите избиратели, е, да назовем проблемите и да ги разрешим. Но това не можем да сторим без вас. Солидарността не се поставя под съмнение, но не може, няма място за солидарност с лица, които не освояват средствата, е, по начин отговаряш на правилата и на закона. Е, така че, моля, отговорете по-подробно. Е, В встъпителните си бележки аз споменах, че процента на грешка около 2%, то е всъщност е 4,7%, не показва факта, че се появяват измами или че има доказателства за измами или за умишленост, умишлена небрежност. Държавите членки, които допускат такива нарушения, те са обект на разследвания на Олав. Нашата задача е да оформим една обща система за освояването на финансите с цел да се намали риска. И смятам, че новата система е драстично по-различна. Тя е изменена, спрямо предходната система и съм сигурен, че ще доведе до положителни резултати. Kann mir не мога да премълча нещо. Аз от 10 години работя в нашата комисия и слушам едно и също. Впрочем, благодаря господин комисар Медас, който замества госпожа Кристалина Георгиева. Добре дошли, господин представител на Европейската комисия. И тъй като в 16 часа пред, представителя на председателството трябва трябва да ни напусне. Ще ви дам думата веднага колегата Савама, Аласендо и Тойрър. Ще дам думата веднага, за да чуем вашите изказвания. Good morning, Mrs. Mrs. Добро утро, госпожо Греслер, госпож... господин министър, господин Лазаро, госпожи и господа. Добър ден на всички. Искам да започна с благодарности към председателството и съвета за техните балансирани препоръки. Тези препоръки признават усилията, които са положени за подобряване на разходването на средствата. И също така се дава изчерпателен обзор на предизвикателствата, които, пред които сме изправени. Независимо дали е, става въпрос за комисията или за други действащи лица, които участват в изпълнението на европейските програми и техния надзор. Но нека да започна първо с изпълнението на европейския бюджет. Радвам се, че препоръката на съвета напълно подкрепя комисията при строгото налагане на финансови корекции и възстановяване на ненадлежно изплатени е, средства. Това са много важни мерки за защита на европейския бюджет строгото прилагане на спиране, на прекратявания на плащания предотвратяват грешки в европейския бюджет. Комисията иска европейския бюджет да бъде разходван по начин, който ще гарантира постигането на зададените цели. В същото време трябва да мислим и за европейския дънакоплатец. Той очаква от нас адекватно да защитаваме европейския бюджет от разходи, които са в нарушение на приложимото законодателство. Мисля, че по-низките проценти на грешка са реалистични. Те могат да се постигнат. Виждам от проекто доклада на Сметната палата, на Комисията, на Съвета и на Европейския парламент, че всички сме съгласни относно факта, че сложността на правилата, нормативните разпоредби всъщност е източник на грешки. Използването на по упростени опции за разходи в споделеното а, управление, също така при косвеното управление, косвените разходи. Знам, че отговорниците като отговорник в областта на проучванията, изследванията, науката и иновациите, знам, че Европейския парламент играе основна роля в опростяването на тези правила. Това опростяване помага, защото по този начин няма толкова възможности за грешка и става по-лесно администрирането на действията. Особено важно е в началото на тази нова финансова рамка да гарантираме, че мерки за упростяване, особено в областите, където те са по избор, се използват в максимална степен, като по този начин се намалява товара върху окончателния бенефициент и върху администрациите, което ни води до важността на националните контролни механизми. Е, Европейската сметна палата оценява нивото на грешка като около 4,7% за целия бюджет на Европейския съюз. Една от основните слабости, посочени от Сметната палата, е свързана с ефективността на системите за управление и контрол на национално равнище. Сметната палата установява, че националните органи разполагат за достатъчно информация за предотвратяване, засичане и коригиране на множество грешки преди да декларират разходите пред комисията. Ако всичката налична информация е била използвана за да се коригират грешките, тогава приблизителното ниво на грешка щеше да е много по-низко във всички области на споделено управление. Следователно, би било полезно да се погледне източника на този конкретен проблем и това да стане в един по-подробен анализ. Аз мога да ви гарантирам пълна подкрепа от наша страна при прилагане на препоръката на съвета в тази връзка. Освен това, комисията ще засили мерките за информация и обучение за държавите членки и техните органи, особено за тези органи, които отговарят за контрол на първо равнище. Комисията също така ще гарантира разпространението на наскоро преработените насоки за критерии за допустимост и обществени поръчки, като ще има разясняване изцяло на изискванията за отделните действащи лица от името на комисията ние искаме да а, изпълняваме бюджет съсредоточен върху резултатите. Вице-президента, заместник председател на комисията, каза, че всъщност иска да види а, резултати, иска да види постигнати резултати като втори стълб на процедурата за освобождаване от отговорност. Това иска от нас заместник председателя Георгиева. Новата многогодишна финансова рамка е възможност да се подобри качеството на разходите. Тук отново много не, до голяма степен това зависи от националните органи. Те трябва да изберат и да приложат проекти на национално равнище. Колкото по-голямо е качеството на приложение на програмно ниво, толкова по-добри ще бъдат резултатите като цяло. Също така трябва да укрепим развитието на тези области, по-конкретно да се демонстрира пред гражданите каква е добавената стойност на европейските програми и проекти. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря. Сега колегата Сабама има думата. Заповядайте за изказване. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, искам да ви благодаря за вашите обяснения и радвам се, че имам възможност да говоря прекрасният си роден език. И аз имам същото чувство, каквото, като нашата председателка. Не съм тук от 10 години, но от 3 година, как съм тук, ми се струва, че се същите работи слушам. Когато става дума за главата за маркетинг и пряките помощи за селското стопанство и за опазване на околната среда, там, наред с другото, се казва, че съветът призовава страните членки да подобрят работата си в тази област, като включително съвършенстват системите за контрол така че да се допускат по-малко грешки при изчисленията. И да се подобри отношението разходи ефективност. Без това няма да може да настъпи истинска промяна. Трябва да анализираме тези глави, да видим къде се правят грешки и да обърнем специално внимание на това, което страните членки трябва да направят, за да ги избегнат. Искам да попитам, а, има ли някакъв напредък в тази област? Защото ако не променим основно подходът си към а, този проблем, ще продължаваме да бъдем свидетели на грешки. Господин председател представител на председателството, заповядайте. Jā, nu, э, nav viegls э, darbs un uzdevums atskaitīties par iepriekšējo plānu. Благодаря, разбира се. Не е лесно човек да докладва за един изтекал предишен планов период а пък е, новият още не е започнал. Но бих казал следното. Министерството на финансите на Латвия има 4 годишен опит в това отношение. И всички препоръки, и всички законодателни решения, прияти за новият е, планов период до 2020 година, предоставят е, добри грешки за финансов, е, добри, добри възможности за по-добър финансов контрол. Грешките при нас са около 1%. Ние се придържахме към насоките, разработени от Европейският парламент по отношение на предварителните проверки. Придържахме се и към процедурите за измерване на резултатите. През този 7 годишен период смятаме, че ще бъде особено важно за създаване на система за суспендиране на плащанията. Нещо, което ще подобри дисциплината на страните членки. Съветът подкрепя подобен подход. Подкрепяме и механизмът за финансови корекции. През предишният период, как пак беше практиката? Ако средствата са изразходвани неправомерно, те могат да се прехвърлят към други програми. Сега ще бъде друго. Страните членки ще загубят съответните средства – те няма да могат да се прехвърлят другаде. Наред това, парламентът и съвета приеха регламенти за обществените поръчки. През пролета на 2016 година те ще влезат в сила и аз съм сигурен, че това ще помогне за по-нататъчно намаляване на процента на грешките. Защото този Това законодателство ще помогне за решаването на проблеми, които сме наблюдавали през предишния програмен период. Аз с нетърпение очаквам използването на тези нови законодателни норми. И съм сигурен, че те ще помогнат, спомогнат за по-голяма прозрачност, за по-добър надзор и за променене на насоката на работа на страните членки. Аз съм оптимист по отношение на новият програмен период и на, въздействието на новите регламенти. Благодаря. Колега Еласинда, заповядайте. Да. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин министр, пред нашата комисия. Искам да поставя няколко въпроса по повод предложенията в документа на съвета. Първо, прави впечатление, че в съвместното управление присъстват няколко аспекта, които спокойно можем да определим като неуспех. Нека не повтаряме всяка година една и същата песен. Ежегодно има подобрение, за включително за 2014-2020 година. Има нови разпоредби, което е плюс. Е, е, Сметната палата също въвежда подобрение извън рамките на обичайните проверки, разглеждане на резултатите. Е, това, разбира се, не може да се отрече. Това е напредък. Макар да казвам, че е старата песен. Но в сферата на обществените доставки, вече говорихте и вие, се изисква единствено спазване на общата линия за обществените поръчки. Не е ли по-добре да си кажем нещата направо? да се приеме един хоризонтален законодателен акт. Иначе насоките се тълкуват от всеки го, както му е по-удобно. А в противен случай бихме могли при едни нови правила да бъдем много по-стриктни и безкомпромисни. Второ, приноса на държавите членки към бюджета. Тук не се са в документа, не се казва много по този въпрос. Познате епизода с разходите в, на Великобритания и така нататък ставаше дума за това бързо да се намери решение. Е, струва ми се, че в доклада ви би трябвало да прозвучи известна самокритика, защото Сметната палата, например, установява, че не всички средства от ДДС се използват както трябва, така че би било добре, и това не е всичко, би било добре съвета да прояви известна самокритичност при тази оценка. Заключенията трябва да се използват за подобряване на системата, казвате вие. Съгласна съм, това е положителен подход, но нека да помислим как да действаме спрямо на изрядните държави членки. Освен това, е, става дума за задълженията, за плащане. Малко е, така повърхностно засегнахте тая тема Например, за 2015 година се налага самокритичен анализ на въпроса, защото не можем все да кърпим бюджета, защото при е, плащанията има пропуски или неизрядност. Съветът е, трябва да изпълни своето задължение и да съхрани наистина многогодишния характер на европейския бюджет. Защото съдейки по пър изпълнението на първата година от многодишната финансова рамка и ако се движим само така, ще се окаже, че нямаме достатъчно гъвкавост. А самата съм докладчик в сянка по въпроса за освобождаване от отговорност на съвета, така че а, нека да чуем мнението ви. Има едно писмо от Науве Курсепиус, генералния секретар на съвета, където а, се казват много ясно някои неща. Например, съвета заявява своята готовност за провеждане на диалог в търсене на отговор на поставените въпроси. Господин Корсепиус говори за създаване на работна група по този въпрос. И за това искам да попитам, смятате ли да възприемете проактивна позиция по този въпрос? Председателката, господин председател на съвет, имате дума. Тапър, е, клюдам. По темата за процента на грешка при обществените поръчки. Аз засегнах тази тема вече в а, първоначалните си бележки и в някои от отговорите на последвалите въпроси. Смятам, че новите разпоредби, новата нормативна база ще помогне за решаване на тези въпроси. Освен това, в доклада, който изготвихме, сме включили определени препоръки за комисията да използва повече техническа помощ, за да гарантира, че има недвусмислено освояване на финансите в Европейския съюз. По отношение на управлението на бюджета и липсата на бюджетни кредити за плащания, това е един от проблемите, с който се сблъсках първо, когато започнах да работя тук през ноември 2014 година. За първ път се ми се изпречи този въпрос, когато започнах да се запознавам с системата. Спомняте си, че тогава в Латвия бе сформирано ново правителство и това беше най-приоритетният проблем, когато аз започнах да проучвам документите, свързани с председателството. Решихме да се съсредоточим върху този проблем. Разбирам, че има постигнато споразумение между комисията, парламента и съвета за необходимостта да се намали дефицита на бюджетни кредити за плащания и това ще бъде обсъдено в преговорите по, в триалога за бюджета. Така че в момента чакаме комисията да изработи план. В момента имаме конструктивно сътрудничество в парламента и комисията, за да действаме ефективно и да стигнем до своевременно изпълнение на един такъв план. Татът. Е, Jautājums arī bija par. Е, Зададен бе и въпрос във връзка с факта, че някои държави членки имат повече грешки допуснати при някои плащания. Механизма за споделено управление според мен трябва да понесе вината. Той е виновен. Съжаляваме, че толкова високо е останало нивото на грешка. И това основно се дължи на проектите, свързани с съвместно управление. Когато обаче правим общата оценка, трябва да обсъдим по-голямата картина, за да направим един по-цялостен анализ. Нека да повторя, че 2013 година е последната от предходния програмен период и отбелязахме, че има известен натиск да се освоят средствата от всички институции. плащанията трябваше да се изразходят до края на програмния период. Подобен род отношение се забранява от новия регламент, тъй като ние се насочваме повече към резултатите, а не върху освояването на средствата. Съвета също е изразил а, притеснения относно този засилен натиск за освояване. И а, поставя акцент върху опасността да се повиши по този начин процента на грешка. Съвета не оправдава подобен род натиск, но ние искаме да бъдем обективни, искаме да стигнем до заключения предвид това оказано напрежение върху държавите членки. Но, както казах, периода до 2013 година приключи и процента на грешка все пак е малко по-нисък, отколкото преди особено ако вземем предвид повишения брой плащания, които е трябвало да се извършат. В тази връзка нека да спомена комисията на господин Монти, комисия на високо равнище, която се занимава с тези въпроси. През последните седмици съвета по економически и финансови въпроси се вслуша в доклада на тази работна група на високо равнище, председателство на господин Монти, и бяха разгледани всички предложения, които са предложени в този доклад. Освен това, от господин Монти получавам информация, че той иска да организира конференция по тази тема, иска да е домакин на такава конференция, на която да се обсъди отговорността за управлението. Това може да се домакинства и от Европейския парламент. През април или през май 2016 година би било подходящо време за такава конференция. Не мога да коментирам този въпрос по-подробно по-настоящем. Освен това, беше зададен въпрос за диалога между Европейския парламент и съвета по отношение на освобождаване от отговорност. Съвета е съгласен с Европейския парламент, че трябва и двете институции да имат достъп до всякаква финансова информация, която на своя ред да ни позволи да си изпълняваме задълженията по процедурата за освобождаване от отговорност. Съвета вече многократно е предлагал повишено сътрудничество и това сътрудничество да се официализира. Разработен е проект по този въпрос, включват се а, един списък от документи, които трябва да се предоставят и на двете страни. Съвета подчертава, че през 2014 година Европейския парламент в резолюцията си от 23 октомври включва препратка към модус вивенди, а именно списък с документи, който следва да се обменя между двете страни. Съвета е готов да се включи в преговори с представители на Европейския парламент и да обсъди а, този списък, това сътрудничество по един отговорен начин, като разбира се се вземат предвид компетенциите и на двете страни в тази връзка. Dieses Parlament е, този парламент възразява е, срещу е, този начин на контрол до страна на правителствата. Колегата Тойрър, благодаря госпожо председател, уважаеми господин министр на финансите. На първо място от името на политическата група на либералите благодаря за това, че днес се явявате пред бюджетната комисия, за да изложите позицията на съвета. Имам два, две групи въпроси, на които бих искал да се спра. Е, първо, пряко по повод от, на изказването на колегата Айла Сенда освобождаване на съвета от отговорност. След Лисабонския договор положението е следнието. Съвета дава препоръка за освобождаване от отговорност на бюджета и решението се взема от парламента. Ясно е, че има разлика между препоръка и взето решение, е, застъпваната до сега от съвета реципрочност не се отнася за симетрична реципрочност, а не за, е, а само на асиметрична такава. Затова бихме искали да чуем виждането на латвийското председателство на съвета. Споделяте ли мнението на политическата група на либералите, че всички в парламента, е, че всички публични бюджети трябва да бъдат под контрола на пряко избрани представители. И второ, съвета препоръчва ли освобождаване от отговорност на бюджета на съвета или не? Това са кон... първите ми конкретни въпроси. Втория кръг от въпроси се отнася до формулировки в препоръката на съвета за освобождаване от отговорност. Там приканвате комисията да вземе мерки за намаляване коефициента на грешките. Като едновременно с това обаче признавате своята сериозна загриженост относно изпълнението в държавите членки вие сам тук що споменахте споделената компетентност. За да си изградим мнение тук в парламента, бихме искали да чуем нещо повече за хода на обсъжданията в съвета. Защото обикновено оставаме с впечатление от припрочита на документите, че вие казвате на комисията трябва да направите това и това и това но на следващия ред всъщност е, споменавате, че Сметната палата казва, че това е задължение на държавите членки. Е, в крайна сметка, да, това е задача на изпълнителната власт на държавите членки, но представителите на изпълнителната власт е, са членове именно на съвета. Как се отнасяте по този въпрос? Има много държави членки, които от години показват по-висок коефициент на грешка, а, от други, макар че не е така прегледно и ясно, както по системата на показателите но ние като членове на Европейския парламент имаме ясна информация от комисията, че все едни и същи региони неизменно повтарят грешки, едни и същи грешки. За нас е много важно, за да се изгради мнение, да чуем какво е отношението на съвета по този въпрос и какво препоръчвате с цел повишаване на демократичната отчетност тук. Ние е, като политическа група винаги сме искали да има национални декларации, за да има политическа отчетност по отношение на тази част на бюджета. Отговорят за политическа отговорност от държавите членки е, как се отнася латвийското председателство към това предложение за националните декларации за управление. Господин председател, казва председателката, имате дума. Е, Ще започна с следното. Първо, е, националните декларации. За националните декларации за управлението а, е, на средствата. Съветът не подкрепя подобно предложение. Скептично се отнася към него и сметната палата. И какво ще бъде въздействието на тези декларации към процента на, върху процента на грешките. Някои страни използват подобни декларации, не може да се каже, че процента на грешките от тях се е намалял. намалял. В други страни, федерални страни, например, не е възможно да се изобщо изготвят подобни декларации за управлението на средствата. А, така че, вероятно, това едва ли е уместно предложение. Бих искал също така да напомня за законодателните актове, проект, приети в хода на разработването на тази програма. Както вече споменах, тази програма е съвсем различна от предишната. Предишните програми обръщаха главно внимание на освояването на средствата, докато новата програма е ориентирана предимно към отчитане на резултатите. и комисията, и съветът ще използват всички възможни средства за по-нататъчно намаляване на процента на грешките. Тук много важно е сътрудничеството между трите институции, които трябва да работят заедно за разработване на регламенти за новия програмен период. И аз се надявам, че това ще допренесе за подобряване на положението. Едва ли можем обаче да се надяваме, че подобно подобрение ще настъпи през 2014 година. Работата едва сега започва. Надявам се обаче, че през следващите години процентът на грешките ще спадне. Подобна тенденция вече се наблюдава. Като сравняваме сегашното състояние на нещата с миналото, трябва да кажа, че се наблюдава тенденция към намаляване на процента на грешките. Колкото до 2013 година, вече казах, че през тази година плащането са били двойно повече, отколкото през предишната година и въпреки това процентът на грешките намаля. Сега да кажа нещо относно възможността за избягване на грешките изобщо. Миналият вторник 25 страни членки одобриха това решение. Става дума за освобождавате от отговорност на съвета за изпълняване на бюджета. Ние предоставихме резултатите от всички проверки по всички части на бюджета, включително бюджета на комисията, на съвета и на парламента. Съвета няма какво да крие. Смятам, че становището на Европейския парламент е същото по отношение на управлението на средствата от неговия бюджет. Сметната палата не е установила сериозни грешки в изпълнението на бюджета на Европейския парламент, нито в изпълнението на бюджета на съвета. Няма сериозни нередности в докладването на финансовите резултати и съвета стрикно се придържа към Европейския договор, в който ясно са определени отговорностите на всяка европейска институция. Европейският парламент е институция, която освобождава от отговорност за изпълнението на бюджета а, на комисията и на а, другите институции съветът предостави цялата необходима информ... е предоставил цялата необходима информация на парламента съгласно член 319 от договора. Съгласно този член съвета, на съвета не се вменяват други задължения. Колегата Могър. Благодаря, госпожо председател. Понеже е 4 часа, аз ще се огранича два кратки въпроса. Искам да се върна към отговорността на държавите членки в... и различните проценти на грешка, които обсъждаме. В вашето изказване, господин министър, вие правилно посочихте, че в мнозинството от случаите държавите членки са разполагали с информацията, която им е необходима, за да засекат грешките. Първият ми въпрос е прост. По ваше мнение, защо държавите членки не са използвали тази информация за откриване на грешките, които са толкова очевидни. Втория въпрос е свързан с конкретни държави членки. Мога да разбера, че и повечето колеги ви разбират, че не искате да назовавате и да засрамвате държави членки, обаче е, много от е, въпросите, които обсъждаме, са хоризонтални, които засягат множество държави членки. Моя въпрос е, смятате ли, че има апетит сред държавите членки да работят съвместно за, например, идентифициране на най-добри практики или добри практики? които съществуват и да работят с комисията за обощаване на тези практики, така че в бъдеще да се намали процента на грешка и може би докато вие председателствате да направите нещо за улесняване на такива дискусии между държавите членки за процентите на грешка, какви са индивидуалните им проблеми и да споделят най-добри практики, така че в бъдеще да може този процент на грешка да намалее. Господин председател, Paldies eh, par eh, šiem jautājumiem. Благодаря много. Благодаря за зададените въпроси. По първия от тях позволете да кажа следното. Не мога да обсъждам всеки конкретен случай, и всяка държава членка, но така или иначе се заслужава да анализираме нещата. Ако говорим обаче за обмена на най-добри практики, ще кажа следното. Това вече се прави между държавите членки и на базата на опита на собствената си страна мога да кажа, че съответните структури в а, Латвия са търсен партньор в това отношение. Ние въведохме, създадохме една на агенция за надзор и работим много активно по подготовка на съответни кадри в други държави членки, което е повод за гордост от наша страна. Но споделям и казаното от вас, че е, трябва по-добра координация. Впрочем, това е включено и в нашите препоръки искаме комисията да окаже по-сериозна техническа помощ по въпроса. Председателката, господин представител на съвета и председателството, благодарим за вашето посещение и за представенето на доклада, който не, не се различава много от докладите от предходните години. Позволете да кажа следното. Е, няма законодателство в държавите членки е, по въпроса за е, е, конфликт на интереси, когато членове на правителството имат собствени фирми е, или компании. И, и това са хора, които хем упражняват контрол, хем потребяват е, европейски средства. Смятаме, че е уместно съвета да потърси решение на този конфликт на интереси. Това зала поставя на карта авторитета на Европейския съвет и мисля, че е в интереси и на съвета и на парламента да го решим. Благодаря ви е, на добър час към дома и до нови срещи. Предполагам, че ще присъствате на дебата за освобождаване от отговорност, поне това би било нашето желание. Още веднъж благодаря. Представителя на съвета, благодаря госпожо председател вече имаме дата за обсъждането на бюджета. Включил съм я в програмата си и ще бъда тук. Искрено се надявам да постигнем от тук насетне много продуктивно взаимодействие, така че да постигнем по-добър резултат и по-малко грешки в бъдеще. Председателката, благодаря ви много, сърдечна благодарност от името на всички ни. А сега точка 5 от дневния ред на днешното заседание. Представяне на доклада на моя собствен доклад. Е, тук бих искала да кажа няколко, не много наброи неща. Докладът е, с, от 20 точки е, се занимава с въпроса достоверността на информацията от държавите членки в светлината на досегашната дискусия. Ние разглеждаме финансовите корекции за генерални дирекции социални въпроси, регионално развитие и земеделие. Е, общо взето в центъра на вниманието са проблемите за споделеното управление на средствата. Съзираме един проблем, който е свързан с липсата на достоверност на данните и това се отразява както на синтетичния доклад, така и на съответните годишни доклади на компетентните генерални дирекции. Е, аз е, споделям в точка първа до трета е, съмнението на генералните директори. Става дума за сума между 1,2 до 2 милиарда евро. Питам се дали тези суми не следва да бъдат обект на особено внимание от наша страна през следващите години, както го прави комисията. По отношение на приходите, тук съм се съобразила с известни резерви по отношение на, при, на вноските, специално за 2015 година. За това ми се струва, че тук наистина се нуждаем от подробен план за действие. Точка а, 47 от резолюцията по финансовите инструменти, особено важни в пакета на комисията Юнкер в точка 25 ще намерите информация в фонда за развитие на селските райони. Е, има една солидна сума, които е, до края на 2013 година е, не са изразходвани изобщо 340 милиона. Особено жалко е това за страни страни като Гърция, където при 120 милиона предоставени на банките не е похарчено нито евро. Е, в това отношение комисията работи добре, но в кои случаи трябва погасяването на средствата да се отнесе е въпрос. Има много протяжни процедури, особено в сферата на земеделието и това прави нещата тромави. Това е проблем. Занимавам се и с въпроса кои държави членки на базата на информация за сметната палата са предоставили информация и е, къде им са особено проблемните държави в фонда регионално развитие и земеделие. Е, споменах е, в точка, споменах конфликта на интереси. В точка 40 и 126 също е, ще прочетете за недостоверността на данните, специално във Фонда регионална политика и отражението е, в различните степени там са, да речем, 3,6% по първия стълб, 6,9%. Аз специално обърнах внимание на работната група за Гърция в точка 118 съм разгледала и въпроса за нарочния форум, посветен на Гърция, работната група. След това младежката безработица, ромите, посветила съм две параграфа на тази тема, защото това са важни теми за Европейския съюз и не бива да се премълчава. Точка 130-131. Особено печално е, че нямаме информация за освояването на тези средства. Тоест не знаем колко пари са похарчени за интеграция на ромите в родните им страни. По отношение на този въпрос има една така склонност да се замитат нещата под килима, ако позволите да се изразя така и никой нищо да не знае, но все пак в точка 182 изрично обръщам внимание на такива моменти. Външната помощ, мисля, че общата е, резерва на генералния директор е, че всичко, що надхвърля 2% е, е нереалистично. Това, което мен ма тревожи е стореното от генерална дирекция разширяване. 100% е, съфинансиране на проекта на базата на преценка. И след това отново връщане на средства, което създава впечатление, че се работи наистина за погасяване на плащане на средства, докато правомерността на разходите не е гарантирана. Тук Генерална дирекция разширение наистина обръща надолу с главата изискванията на европейското законодателство за бюджета. В точка 161 до 164 се занимавам с темата Украина и свързаните с това на теми 166-167 въпроса Тинтов и този, тези теми, мисля, че трябва сериозно да помислим как ще работим в бъдеще. След това Гана, е, из, просто случай на измама. Тук се нуждаем е, специално от прозрачност, точка 168. Тук Европейския съюз на два пъти изготвя различни списъци на служители на ганайската на държавата Гана, на които се плаща, е, като е, и Световната банка и Великобритания са били наясно, че има е, измама и все пак са премълчали това пред Европейския съюз. Просто мисля, че задължително трябва да продължим да се занимаваме с въпроса. Е, след това имаме Международната група за управление, International Management Group, е, която няма правен статут е получила в течение на годините 134 милиона евро. Трябва да помислим по въпроса. Условията за работа в ОЛАФ, в контролната комисия, е, и достоверността на статистиката член 193. След това следващите точки се разглеждат, разглеждат въпроса за освояване на средствата, а след това въпроса за допълнителните разходи, за допълнителното свободно време за служителите и вечния въпрос от доклада от 318, е, доклад, който в момента не върши работа. Нуждаем се от оценка какво е направено с парите на европейците. Говорим за Европа 2020. И не мисля, че показателите просто трябва да се пренебрегват е, ако резултатът не ми изглежда добър, променям въпроса. Това е нецелесообразно. Е, всички генерални дирекции се съобразяват с показателите, само генералния секретарят не. Така че въпроса за заетостта трябва да се третира изрядно. Това е накратко, с което имам да кажа за доклада. Разбира се, ще ви препоръчам да го прочетете. Разбира се, имате думата за въпроси. Но първо, комисията. Господин представител на комисията, заповядайте. Dear Chairwoman and госпожо председател и докладчик. Почитаеми членове на комисията, почитаеми представители на Сметната палата. Както знаете, тук представлявам Европейската комисия. говоря от името на заместник, заместник председател госпожа Георгиева. По време на изслушванията вие имахте възможност да обсъдите предизвикателствата и ключовите въпроси, на които обръща внимание в годишния си доклад Европейската сметна палата. Процедурата за освобождаването от отговорност е процедура, към която комисията се отнася много сериозно тенденцията за увеличаване на процента на грешките беше прекратена и въпреки, че техния процент остава 4,7%, ние ще продължим да работим за по-нататъчно намаляване чрез упростяване на правилата. Комисията смята, че проектът доклада за освобождаването от отговорност е балансиран и конструктивен. Той отразява слабостите, установени от Сметната палата и препоръчва действия за съвършенстване на сегашната система за финансово управление. Приветстваме това, че вашата комисия признава усилията на Европейската комисия за подобряване на положението, състоянието на нещата. Приемаме по-голямата част от препоръките в проекта доклада. Комисията поема ангажимент да прилага тези а, препоръки, за да осигури по-висока ефективност на работата в бъдеще. Както и в миналото, сме подготвили писмо, което ще получите в скоро време, в което се обяснява позицията на комисията по всички повдигнати въпроси. Заместник председателката на комисията Георгиева ще участва в вашето следващо заседание на 23 или 24 март за да може подробно да разясни позицията на комисията и да отговори на вашите въпроси. Но искам да се спра на шест области относно нашата първоначална реакция. Първо, възможността за корекции. Второ, контролните системи. Трето, изпълнението. Четвърто, бих искал да поговоря малко по въпроса за упростяването. Пето, бюджетната дисциплина и накрая вътрешната политика, която познавам най-добре. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати, способността за корекции и остатъчният процент на грешките е един от най-важните въпроси. В точка 109 от проекта доклада на госпожа Греслер се казва, че напълно, подкрепя, напълно подкрепя политиката на Европейската комисия за прекратяване и суспендиране на плащанията. Тоест, ние тук мислим по един, по един и същ начин за суспендирането и прекратяването на плащанията. Комисията ще продължи да прилага тази политика винаги, когато са на лице данни, за сериозни слабости в системите на управление, за управление и контрол. А, например, по, по, по кохезионните фондове ние е, сме е, 265, 265 е, процедури сме започнали за около 5 милиарда през последните 5 години финансовите корекции възлизат на 2,2% от всички плащания. Така че ако погледнем значи, обема на финансовите корекции и възстановените средства, ще се установи, че е, системата има възможности да коригира голяма част от грешките. И едва ли този процент на корекциите ще се увеличи в едните години. Ние възнамеряваме да направим необходимото за подобряване на положението по отношение на процента на остатъчните грешки. Сега да кажа още нещо по отношение на контрола и подобряването на системата. Проектът докладът изисква си Европейската комисия да усъвършенства системите, особено там, където става дума за съвместно управление. Трябва да кажем, че комисията работи все по-активно с националните власти за създаване на необходимите стимули за коригиране на грешките. Трябва да се подчертае задължението на страните членки да подават надежна информация. Ние провеждаме тематични одити, за да можем да установим какви са системите на управление и контрол в страните членки. Комисията също така ще използва препоръките на парламента, за да увеличи броя на одитите по статистически извадки, така както това се отразява и ще бъде отразено в годишните доклади. Имаме съмнение по отношение на докладването на процента на грешките. Това ще отразява, това ще отразява националните програми, подхода на националните органи към този въпрос. Така че комисията е готова да се придържа към, да изпълни искането на парламентът да публикува данните за процента на грешките за страните членки и нейната собствена оценка по този въпрос. Сега да кажа нещо за изпълнението. Повече от когато и да било, ще обръщаме внимание на изпълнението. Както посочвате в вашия доклад, необходима е Необходимо е ново отношение към изпълнението на бюджета. Така че е, добавената стойност на месата на Европейския съюз е нещо, на което се обръща все повече внимание. И трябва да се разработят по-нататъчни инструменти за измерване на изпълнението. Това е включено в нашата програма. Сега, когато е имаме преди ограничените финансови и човешки ресурси, абсолютно е необходимо да получаваме повече от полза от всяко евро, което влагаме. Това трябва да бъде приоритет не само на Европейската комисия, но и на националните органи, които освояват над 83%, 3% от а, средствата. Председателят на комисията а, Юнкер очаква конкретни резултати, особено по политическите приоритети, формулирани в насоките на неговия дневен ред за растеж и демократични промени в бъдеще. Комисията е твърдо решена да продължи да укрепва отношението за по-последователно изпълнение на финансовите задължения, като се опира на постигнатите до сега резултати. Основните изисквания за управление на е, и за управление и е, установяване на постигнатото вече е на лице. Това се отнася особено затова ще използват предварителните и последващи оценки. Във връзка с член 318 и тези проверки ще бъдат кръгален камък на рамките за управление на изпълнението. Ще продължим тази работа и редовно ще докладваме за резултатите. Сега да кажа накратко нещо за опростяването. Както казах и по-рано, опростяването на правилата е извънредно важно за всички ни, по няколко причини. Опростените опции за разходите опростяват работата и на публичната администрация, и на бенефициентите. По този начин не само тяхната работа е по-проста, но и контролът става по-лесен използването на упростени опции за разходите е, предполага по-голямо внимание към резултатите, а не на това, което се влага в съответната програма. Значи целта ни е преди всичко да бъдем ориентирани към е, резултатите от нашата работа. А сега да кажа няколко думи за бюджетната дисциплина. Бюджета и неговите собствени ресурси или собствени приходоисточници. В края на 14 година установихме сериозни проблеми и ние възнамеряваме да работим и за двата клона на бюджетните органи, за да може да се подобри работата по неосъществените предвидени кредити, не освоените предвидени кредити. А, като изхождаме от предишните тенденции и възможности за освояване, а, ще се използваме да набораме прогнози за паричните потоци в бъдеще. Това има ключово значение, особено важно за успешното функциониране на ежегодния бюджетен процес и комисията ще изпълни задълженията си в това отношение. Разговорите а, а, в края на миналата година а, за а, брутният национален приход а, ясно е, че цифрите за брутния национален приход е, е много важен в статистическо отношение. Статистиката, с която полагам в момента, е най-добрата, най с която някога сме имали. Тук се проличават резултатите от инвестициите на комисията в подобряване на статистическите данни, които постъпват от страните членки. А, така че критиката в проекта доклада в това отношение не е основателна според нас. И сега накратко да кажа нещичко и за вътрешната политика. А, нещо, което засяга областта, в която аз работя. Вие поздравявате комисията за изпълняването на седмата рамкова програма във вашия доклад. Казвате, че са проведени над 500 одита експост. А също така, справят се препоръки за вътрешната политика. Обаче, сложността на правилата обаче е, е причина за много от нашите проблеми. Комисията разглежда този проблем, за да може да се избегнат трудностите в близко бъдеще. Смятаме, че използването на опростените опции за разходите може да има ключово значение за намаляване на процента на грешките и при този вид разходи. Аз съм насърчен от насър, насърчен от това, което по този повод казва комисията, в своя, вие казвате своя доклад, и признавате свършената работа. Е, смятам проекто доклада за полезен. Той ще е, е, помогне за усъвършенстването на окончателния доклад за освобождаване от отговорност. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с членовете на Комисията за бюджетен контрол и с докладчика. Благодаря много на представителя на комисията. Сега нека чуем а, Сметната палата. Господин Лазарос, имате думата, освен ако не я искате. Очевидно ще, ще се въздържите. Господин Паню е колегата, който поиска думата също. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както вие споменахте във вашия доклад, е, става дума за доклада на е, Олаф, да стана публично достояние преди няколко седмици и е, свързано с въпроса за Тиндув, който вие също споменахте и обърнахте внимание. Искам да кажа накратко няколко думи по този въпрос. Първо, подкрепям вашето предложение. Е, за това е, е, Олаф да препоръчва начин на връщане на средствата, а комисията по неясни причини не привежда това в изпълнение. Съгласен съм с вас. Второ, защо този доклад става публично достояние години след приключване работата на Олаф и искаме да, да имаме пълен достъп до доклада, защото голяма част от него застава поверително, особено и имената на участниците и засегнатите лица. Това е въпрос на прозрачност. И трето, надявам се по въпросите, които споменавате във връзка с хуманитарни ситуации. Е важното е, че Европа да трябва да заеме активна позиция когато става дума за независимостта на кралство Марокко е, във връзка с предложените по този въпрос, направените по този въпрос предложения. Е, това е което аз бих искал да споделя във връзка с вашия доклад. Искрено се надявам, че комисията ще отбележи напредък по тези въпроси през следващите години. Председателката благодаря, тъй като не виждам други желащи да вземат дума думата, но колега Савама виждам, че искате вие. Благодаря, госпожо председател. Аз също съвсем накратко искам да благодаря за проекто доклада и като цяло искам да кажа, че силно подкрепям цялостния подход на възприят в този проектодокумент. Искам да кажа, че не можем да сме твърде критични. Искам като пример да дам точки 36 до 39, едно от нещата, които обсъждахме неколкократно в миналото. Аз и днес посочих малко по-рано пред министъра на финансите от председателството на съвета, че просто няма как да напредваме в усилията си за опазване на финансовите интереси на Съюза и да се грижим за парите на дънокоплаците, ако не а, се заровим в реалните данни. И още веднъж нека да използвам възможността просто за протокола, да кажа, че докато продължаваме да говорим за засрамване, това подвежда всички. Ние не сме тук за да посочваме с пръсти да засрамваме определени страни. Ние сме тук да си помагаме, да се уважаваме взаимно и да имаме доверие в това, което вършим. Ако го правим, няма въобще да става дума за посочване с пръст. И по този начин може да обърнем повече внимание на опазването на парите на дънакоплаците, което е наша обща цел. Затова параграфи 36, 39, както и 51 са особено важни. Аз исках просто да изразя подкрепа за тях. Благодаря. Благодаря е, искам да кажа по повод доклада още, че докладът беше е, предоставената информация на комисията, да речем в сферата земеделие или структурни фондове, тази информация да се използва е, и да се предостави на по-широк кръг от читатели, а не да се сформира един вид е, фен-клуб, който да има достъп до тази информация. Е, мисля, че комисията няма и ни най-малък повод за оплакване. Би могло да бъде много по-зле е, ако говорим за най-лошо изпълнение сега е, чуваме от вас е, коментари. Да, може да се каже нещо по-подробно по този въпрос, но все пак Европейския съюз е съюз на държави членки и те трябва да подпомогнат е, по-доброто изпълнение, макар че след като чух представителя на председателството не съм изпълнена с надежди. Освен това докладът може да бъде интересен вариант за подобряване на е, работата. Знам, че Генерална дирекция разширяване не е във възторг. Е, ще допълня, че те са внесли изменения, което е чудесно, но все пак е, начина по който ни показва, че работи генерална дирекция разширяване е до голяма степен подвеждаща. От 10 години следя цифрите за възстановяване на сумите и винаги съм смятала, че в сферата на разширяването нещата вървят много добре. А всъщност става дума за надплатени суми, които сега се отчитат като възстановяване. Трябва да ви кажа, много творчески е подхождано по въпроса. Аз самата се затруднявах е, да си представя такова нещо. Е, радвам се, че нещата са променени, не че имаха избор. Неодавна водих разговори с еврокомисаря Хан по този въпрос. За Тиндов е, сега получих е, писмо, в което ми се казва, че съм била под френско влияние, е, защото това е изключително важен въпрос и това научих благодарение на доклада на Олаф, за който, който за съжаление не съм прочела достатъчно добре, но така или иначе научих ли сме да четем нещата. Не смятам, че париж, европейските пари са за това и аз мисля, че е, ще... аз говорих с госпожа Георгиева и тя ми обърна внимание, че има фондове по този въпрос, което разбирам, защото тя ни обясни, но това, което не ми стана ясно, дали всичко написано в този доклад на Олаф, ще продължава така, ако не вземем а, е, ако не вземем мерки. Не можем да се опитваме да предлагаме такива неща на дънакоплатците. Но така или иначе Европейския съюз трябва да плати веднъж за това, че бежанците имат достъп до хуманитарна помощ и от друга страна съфинансираме всякакви е, организации. И аз много бих искала да стане ясно и да се види, че е, всичко, което правим с е, така най-добросъвестно, е, се отива на добър край. Така че аз искам да направя едно предложение за по-стриктно внимание и контрол. И така, както си седим и си говорим тук, и виждам зам генералния директор на дирекция ДЕВКО. Искам да чуя какво се знае за доклада на Олаф за IMG, което означава, че с около над 130 милиона евро сме финансирали разни такива проекти. Защото когато университетите искат финансиране, трябва да докажат своята правосубектност. А тук парите се се леят. Ей така 130 милиона евро са платени за една частна организация. Не смятам, че вие се занимавате с такива дреболи, но е, ние обичам да купаем такива въпроси. Предполагам, знаете, че няма да се откажем и ще продължаваме да ровим по този случай. Ако искате да кажете нещо, благодаря госпожо Гресле, както винаги е, право в десятката. В момента мога да кажа следното. Ние, още когато разбрахме, че Олаф разследва, още тогава взехме мерки и не сме сключвали нови договори с IMG по принципа на съвместното управление. Междувременно разполагаме с доклада на Олаф. Нямам право да разкривам съдържанието му, тъй като в момента го разглеждаме и след това централизирахме всички плащания и всички дейности възоснова на съвместно управление са замразени до края на проверката. След това ще излезем с предложения относно намеренията ни за действие на базата на доклада на ОЛАФ. Но трябва да се съглася с вас. Е, има съмнение относно правосубектността на IMG, но за момента няма данни за неправомерно използване на средства. Държа да го кажа трябва да се ограничат парите. Е, разбира се, е, не можем да подценяваме, но няма информация за неправомерно използване на средства. Единствено правосубектността на IMG е под въпрос, но разбира се, това е важен въпрос е, и ние ще продължим да се занимаваме с случая и ще ви подадем информация. Председателката, е, добре, доста време се занимавате с въпроса. До кога? Ще попитам аз. И искам да обърна внимание, че АМГ в Пегас имаше задача да плаща на сътрудниците в автономните палестински, независимите палестински територии. По този въпрос има доклад на Сметната палата и ни е известно, че над 10 000 сега 20-50 хиляди, не знам. Но това е броя на лицата, на които е плащано включително в територията управлявана от Хамас. Те просто отиват на работа и е, е, сметната палата е успяла да осъществи лична, лични контакти с много малка част от хората, които се водят по списък, по ведомост, така да се каже. Така че е, когато се, става, се види къде са работили от е, IMG, е, бих казал внимателно тук, бих казал внимателно тук пари. И аз ще държа да разгледаме всеки от тези договори, разбира се, поверително, защото нямам чувството, че комисията се е престарала в проверките. Имаме много въпроси и установяваме, че комисията изобщо не е проверявала някой от ам, доклади, от договорите на IMG. Е, как може да се знае, че всичко е наред? а в случая с проекта Пегас. Е, значи IMG са наели една хотелска стая, сложили са един компютър и за това очакват да им се плаща. Е, така че е, аз държа да се изготви един много сериозен доклад и как се е стигнало до това една е, организация, която дето се казва има, няма и печат като хората, толкова време получава пари от комисията и е, работи с конкретни генерални дирекции. И е, те са били, да, момче за всичко, очевидно. Е, и е, така са изпълнявали доста желания. Няма какво да говорим сега по този въпрос. Аз съм много запозната. Е, ще се радвам да чуя по-подробен отговор от, от вас, може би сега. Отговор към настоящия момент, боя се, не мога да кажа много повече и повече от казаното от еврокомисарят Пибалкс миналата година но приемам за сведение вашето желание да изготвим подробен доклад. Ще го предам в нашата генерална дирекция. В момента работи по доклада на Олаф но е, относно казаното от вас, че не са проверени дейностите на IMG, е, тук няма изключение, трябва да ви кажа. Проверката е както за всички. И вие знаете, и ние знаем, че IMG е, се включва в трудни ситуации и е, колкото по-сложно е положението, толкова по-голям е риска някои неща да не могат да се свършат по най-така правилния, в смисъл най-регламентирания начин. Е, приемам казаното от вас за сведение, разбирам молбата ви за подробно проучване и изготвяне на доклад за е, резултатите от проучването. Председателката, благодаря много. Желая ли още някой да вземе думата? Е, нямаме други желаящи, изчерпваме тази точка от дневния ред. А, представителя на комисията, прощавайте, пропуснах. Вие имате дума. Благодаря, госпожо Гресли. Най-напред искам да ви благодаря за това, което казахте във връзка с соченето с пръст. Защото за нас в Европейската комисия това е много важно. Ние смятаме, че наша задача е да установим какви са проблемите, да започнем необходимите действия и след това а, да установим какви са резултатите. Затова сме напълно съгласни с а, вашето мнение. А, когато има проблеми, много пъти те не са е, черно-бели, а са по-скоро сиви когато установим какви са проблемите, правим всичко възможно за да подобрим състоянието на нещата. Но сега няколко думи за това, което господин Даниел каза във връзка с доклада за годишния доклад за дейностите. Ако може нещо повече да чуем по този въпрос. Благодаря. Разбирам, че вече сте обсъдили с комисара този въпрос, затова мятам, че трябва да говоря подробно. Мисля, че трябва да продължим да работим заедно по по-нататъчната по подготовка на доклада. Споменат беше въпроса за уравняването на сметките в предварителният етап. Имахме една формална процедура в Генерална дирекция разширяване, когато говорихме за централизираното приложение. Когато става дума за уравняването на сметките, то обикновено се прави, този клиринг се прави в края на програмата. И там се установява има ли някакви нередности а, и е, евентуално възстановяване на средствата но има един друг въпрос. Въпроса е за процедурите за временно, временно счетоводни операции. И то при предварителното финансиране. Този въпрос беше, се повдига в доклада на Сметната палата. Съзнаваме, че е необходимо тази процедура да бъде усъвършенствана и работим по този въпрос в момента. Както знаете, а, това, което правим в момента, е, е а, установяване на по-тесни контакти. А, а по-нататък ще въведем а, фактически уравняване на сметките възоснова на, възоснова на разходите. Но тук не става дума за а, незаконосъобразни действия. Почертали сме това в разговорите с Сметната палата. Бихме искали този въпрос да бъде изяснен и при по-нататъчната ни съвместна работа. Благодаря. Разбирам, че става дума за две различни процедури, които сега в момента са обединени. По-рано те бяха отделни. Давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. От името на Европейската Сметна палата бих искал да изразя нашата благодарност а, за това, че а, зачетахте паметта на нашия покоен колега. А по другите въпроси ще говоря по-подробно, когато разговаряме през април по доклада 2014 плюс. Искам да спомена още нещо. В Сметната палата ние смятаме, че освобождаването, резолюцията за освобождаване на отговорност допринася много за подобряването на нашата работа и за публичният надзор над финансовите операции. Наред с това, когато разменихме мисли по точка четвърта, където ставаше дума за националните декларации. Искам да кажа, че мнението на Сметната палата е, че националните декларации в сегашният им вид не, не са особено полезни при а, а, изпълняването на нашите задължения. Благодаря. Благодаря ви за тези разяснения. Знам, че имате и други неща да кажете по този въпрос. А, с това приключваме дискусията по тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно шеста точка. А, Мартина. А, колегата Лебаева. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, гласа ми не е съвсем наред. Надявам се, че ще бъда в състояние да представя доклада. Председателката, почакайте малко да изчакаме да излезат онези, които ще напуснат. Господин комисар, се останете ли или ще се тръгвате? такъв комисионер. Европейският фонд за развитие е много важен инструмент за финансиране на проекти за развитие в развиващите се страни, особено в страните от АКТП. А, той е, е, е ключова роля в три отношения. Значи тук важно е първо да установим какви са приоритетите, второ какви полки може да извлечем от миналата дейност и трето да формулираме препоръки за бъдещата работа. Please, uh, for the priorities. Първо за приоритетите. Трябва да дефинираме приоритетните области в основа на политическите предпочитания – и финансовите критерии, свързани с ефективността на финансирането. В определенето на финансовите инструменти ще вземем предвид обстоятелствата в развиващите се страни, които се дължат на политически и административни фактори. Трето, ще насърчаваме използването на иновативни финансови инструменти за управление на бюджета и надзор. Ще подкрепяме а, а, инструменти за пряко финансиране и увеличаване на ефективността на средствата на Европейския съюз. Предлагаме също така в дългосрочен план а, е фонда за подпомагане на развитието е, да се включи в общия бюджет. Смятаме да подпомагаме и организации, особено свързаните с ООН. Искам също така да ви представя е, резултатите от нашия анализ на миналата дейност и полуките, някои важни полуки, които сме формулирали по отношение на подобряването на одитната и контролната система, включително предварителния контрол. Да се подобри оценката на законосъобразността на дейността, включително подобряване на колективните планове за действия. Може също така да се подобрят системите за управлението на риска и за надзора. Трета група препоръки са препоръки за бъдещето. Ще ги видите подробно в проекта документа. Преди всичко препоръчвам по-точно да се дефинират стратегиите и препоръките за бъдещата дейност на фонда за подпомагане на развитието но върху основа на принципите на ефективност и а, прозрачност. А, също така да се осигури взаимното допълване а, на средствата по фонда в съответствие с многогодишната финансова рамка до 2020 година. Сигурна съм, че това ще намали а, рискът от грешки, ще увеличи прозрачността и правната сигурност. Трета препоръка е възможността да се допринася за дългосрочните а, цели а, на фонда за подпомагане на развитието. А, и това ще бъде, разбира се, работа на новият парламентарен мандат. И накрая подкрепям интегрирането на фонда в общия бюджет на Европейския съюз, тъй като това ще помогне за по-добра по-добър демократичен надзор и по-добро прилагане на използваните средства. Накрая искам да благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничеството. Те много ми помогнаха. Искам да им благодаря от сърце. 5 марта е срока за внасяне на изменения. А, ние работим заедно, може би някой докладчица Шанка ще иска да вземат думата по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря и за положеното усилие. Наистина много интересно би било да се чуе вашето мнение в този доклад за ЕФР. Иска ли някой от докладчиците в сянка да вземе думата? Явно никой не желае. Комисията иска ли да вземе думата? Много ви благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на докладчика и на Сметната палата за доклада. Обикновено тези доклади са много полезни. Също така благодарим за становището на съвета което чухме тук. Напълно сме съгласни с докладчика, че трябва да има ясна стратегия и приоритети за ЕФР и ние работим по задаването на такива вече в продължение на години. Трябва да вземем предвид правното основание за това. Задали сме е, такива приоритети в споразумението от Котуно и е, в текста при приемането на най- последните финансови перспективи също се вижда това. В рамките на общите приоритети за ЕФР ние сме внесли една нова процедура за неформално участие от страна на парламента, така че е, за разлика от предходни бюджетни периоди, ние сега искаме да видим как тези инструменти в бюджета се виждат в един неформален диалог с парламента по отношение на програмирането и стратегиите. Така че мисля, че сме се приближили към парламента в една сфера, в която нямаме правно основание да го направим официално. Разбира се, ние проявяваме голям интерес и отбелязваме предложението на докладчика по отношение на прилагането на предходните фондове, изпълнението на предходните фондове и сме е, подготвени да водим диалог и да вложим тези предложения в по-нататъчното изпълнение. Разбира се, даваме си сметка, че процента на грешка продължава да е твърде висок и работим по намаляването му. Имаме собствено изследване в което сме погледнали собствените си документи през годините и стигаме до извода, че все още има недостатъци в системата, по които работим за отстраняването им. Що се отнася до въпроса, повдигнат от докладчика, че трябва да има по-добро отчитане на резултатите, мога да ви информирам, че в много кратък срок в бъдеще ще ви представим един документ, с нова рамка за измерване на резултатите от тази година. Още през тази година ще има първи не, не е, пълни доклади, а от до година ежегодно ще имаме резултати. Ние ще даваме информация за резултати, не само за постъпваща информация. А иначе много от въпросите поставени от докладчика са обект на нашето внимание особено що се отнася до операциите в подкрепа на бюджета, до, които доведоха до сериозни корекции. Е, Затова не сме съгласни с казаното, е, че корекциите на бюджета са много трудно проверими. Но е, това е една особеност при оказване на бюджетна помощ. Не можем да проверим всичко до стотинка. Но имаме нарочни системи за оценка, които дават възможност е, за проверка на вложените средства и на резултатите. След това, несъмнено, приемаме за сведение, че в някои групи бенефициери има по-големи проблеми, особено международни организации и НПО. Работим целенасочено по въпроса. Но по принцип сме на мнение, че отбелязваме напредък и се стараем всячески да постигнем целите, поставени от парламента. За това благодарим за много конструктивните доклади, както от Сметната палата, така и от докладчика. Председателката, благодаря да кажете нещо за Гана, докъде са стигнали нещата, кога можем да очакваме резултати и доклад ще бъда благодарна. Отговор, случаят Гана ние, разбира се, много добре познат, но искам да обърна внимание, че от 2012 година, поради други причини, не сме изплащали бюджетни помощи на Гана. Причината е, че Гана не изпълнява някои от основните бюджетни критерии и други критерии за даване, предоставяне на помощ е, няма да се издават помощи, докато не се овладее макроекономическата ситуация. Ние не искаме е, да заявим, че макар, че нашите средства не, попа, не пострадаха от случаите на измама в Гана, но все пак налага се да бъдем бдителни. И държа да кажа, че бюджетната помощ е важно средство за решаване на такива проблеми когато копаем кладенци в Гана, не можем да очакваме от правителството да се съобразява с нас. Но когато предоставяме бюджетна помощ, правителството наистина е изкушено да създадава условия за предоставяне на бюджетна помощ. Това е което прави подобни помощи особено атрактивни, но и особено целенасочени. Председателката желая ли докладчика пак думата? Не, госпожа Шмидт. Имам един уточняващ въпрос. Стана дума за неофициален диалог, тъй като няма правно основание. Точно за това говорихме във връзка с доклада. Много би било добре това да става под парламентарен контрол, а не само да бъде поверено на банката. Но искам да кажа до какво може да доведе един неофициален диалог, освен да кажем това не ни харесва, благодарим за разбирането, но не виждам резултат или пък не разбирам за какво става дума, като говорим за неофициален, неформален диалог. Е, бих помолил за уточнение. Бих помолила за уточнение. Отговор не мога да кажа много е, повече имаме новия е, инструмент на стратегическия диалог. Имаме и правила, по които се осъществява той става дума за ясни политически ангажименти на комисията. Тя ги е поела. Е, това са инструменти свързани с бюджета, с данъчното облагане е, не можем, е, тъй като не сме участвали в определенето на правното основание, не можем да променим нищо. Е, ако след като приключи е, съответно процеса от Котону, тогава можем да решим. Но ние можем да предложим от тук на сетне да водим такъв диалог с парламента, така че компетентният еврокомисар да може от политическа гледна точка да заяви приемам, не приемам бележките на парламента, но предвид правното основание повече не можем да направим. Жалко, ако не сте съгласни, но във всички случаи в подготовка на бъдещите дейности по Европейския фонд за развитие за периода 2000 и в периода 2014-2020 година. Има смисъл да водим този диалог. Да ние искаме по-точен контрол и повече влияние, за да можем да участваме в определянето на базата. Така или иначе това е изискване на нашата комисия. Няма други желаящи да се изкажат. 5 март е срока за предложения, с което следващата точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 13-та година. Господин Пангел. Благодаря, госпожа председател. Става дума за освобождаване от отговорност във връзка с планета на бюджета на парламента за 2013 година. А, а, трябва да сме сигурни, че парите на дънакоплатеца се използват най-добре от Европейския парламент по време на криза. Трябва да подкрепим европейските граждани, като им покажем, че сме способни да подобрим на всички възможни равнища ефективността на работата на нашия парламент. Европейският парламент трябва значи, да продължи усилията си, за да повиши а, качеството и ефективността на управлението на публичните ресурси. Нещо, което може да се усъвършенства по-нататък. Затова аз призовавам за по-нататъчни усилия в тази област. А, и ще кажа по-точно в кои области. Първата област, в която сметам, че е необходимо да се подобри работата, това е бързото прилагане на, от администрацията на, на действията, които вътрешните аудитори а, а, са установили като проблем. Второ, проблем, става дума а, за а, финансирането на а, посетители. 13% им се дава в каш, другите пари се дават по банков път, но мисля, че за да може тези финансови операции между парламента и посетителите да продължим тези плащания в кеш, кешови плащания са нещо, което едва ли трябва да продължава. По-нататък става дума за персонала на бюрото, информационното бюро на парламента. А, мисля, че видеоконференциите трябва да се използват а, повече, отколкото ненужните пътувания. Четвърто, а, нещо, което според мен трябва да се подобри, това е окрепването на контрола при набирането на местни асистенти. Значи, броят на местните асистенти в Европейския парламент варира от 0 до 43 асистента през 2013 година. А, като че ли малко прекалено е 43 асистенти. А, друг а, област, където трябва да се усъвършенстват нещата, ако имаме 43 е, асистента за един депутат, тогава трябва да кажем колко се плаща на тези асистенти и колко се плаща на местно рекрутираните асистенти. Друг въпрос, това е паритетът при запълването на местата в парламента. Жените са само 29% от служителите, 33% в генералните дирекции и 33% от директорите смятам, че те, е, трябва да намерим необходимото място на дамите в администрацията, защото е, сега тяхният дял е доста малък. Шесто, е, необходимо е да политиката за, за ресторантите в парламента трябва да се съобрази е, е, и е, хармонизира с тази на Европейската комисия и други институции. Има много голяма разлика в цените и в други фактори и смятам, че трябва повече или по-малко да бъдат идентични тези показатели между трите институции съвета, комисията и парламента. Тук парламента според мен изостава. Седмо, необходимо е да се сключи споразумение за управление на Домът на Европа между Европейската комисия и парламента, но споделят да се споделят разговорите между двата институция. Домът на Европа е на всички ни. Неговата цел е популяризиране или по-добро пропагандиране на задачите на европейските институции, включително Европейския парламент. Защото знаем, че антиевропейците е, е, стават все по-многобройни и е необходимо е, тук да се помисли за по-добро управление на този дом на Европа. Осмо, това е осведомяването по отношение на резултатите за оценката на работа на акредитираните парламентарни асистенти. Наред с всичко това, трябва да кажа, че а, трябва да бъдем справедливи и трябва да признаем успехът на нашата администрация в нейната работа и затова искам специално да поздравя а, създаването на специална а, дирекция а, за услугите, административни услуги и генерална дирекция сигурност в парламента. Трябва да се каже, че службата сигурност на парламента 153 е, хиляди економии е, е реализирала. Трето трябва да кажа, че е намалял, намалял бюджета от 9 на 5 милиона на телевизионния канал, въпреки че въпреки че а, а, броят на гледаните видеоматериали се е увеличил а, на 53 хиляди. Четвърта област, това е по-добрата подготовка на договорите на 1005 асистенти парламентарни. И накрая трябва да кажем а, а, нещо за това, а, за забраната а, депутатите да наймат като свои асистенти членове на техните семейства а, и а, други свои близки. А, имахме подобни случаи в миналото, което беше съвсем неуместно според мен. И след като пред 2013 година се сложи край на тази практика да се наемат членове на семействата, това трябва да се поздрави. Също така трябва да споменем економиите, реализирани от Генерална дирекция превод, устен и писмен превод. А, също така има напредък в работата на информационните служби на парламента, тяхната добавена стоеност, която тя осигуряват е много важно. А, и накрая трябва да кажа, че успешно върви програмата за да се печатат, отпечатват по-малко документи на хартиен носител, тук може да се отиде и по-напред. срока за е, внасяне на измененията, той беше удължен до 5 март, на место 3 март, както беше по-рано. На 29 март се очаква да обсъдим доклада в комисия. И накрая искам да благодаря от сърце на всички представители на администрацията, с които работих в тясно сътрудничество. Също да благодаря на докладчиците в Сянка, с които ще се срещна между 5 и 24 март, когато ще имаме възможност да обсъдим вместените изменения и подготвим окончателните заключения на доклада. На 24 март е предвидено гласуването му в комисия. Благодаря за представянето на проекто доклада. Колегата Савама има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя коментар и е, да приветствам работата, свършена от докладчика. Мисля, че и на английски се казва, че е, малките кап, капка по капка вир става или малките рекички правят голямата река. Мисля, че е, е, така най-добре ще иллюстрирам нашите усилия за това да се канализират всички стотинки, евроцентове, пените, които събираме и какво отивате. Има едно нещо, което не намерих в доклада. Може би трябва внимателно да се вгледам в измененията, но струва ми се, че трябва да се вгледаме в начина на използване или използване на пътните и командировачните разходи с същото внимание и осторожност без оглед на това, на кое ниво в парламента пътува. <laughs> Дали е администрацията, дали са евродепутатите и така нататък. Трябва да има стриктни правила и ми се струва, че трябва да имаме много сериозна документация относно начина по който се освояват е, пътните, въобще командировачните разходи. Приканвам да обърнем внимание на това. Благодаря. Председателката, колега Гатман, има Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на господин Паню за неговия доклад. Е, чудесно начало на процедурата за освобождаване от отговорност на парламента за 2013 година. Искам да направя един общ коментар. Намираме се в след изборна година. И аз не знам какъв е вашия опит тук, но аз от Нидерландия знам, че е, се срещаме сериозни трудности по време на предизборната кампания да говорим по същество. И основната причина за това Media, but also the public. That... Е, че ние казваме на е, обществеността, че всички се оплакват, че много пари харчал парламента, че бил непрозрачен, високи заплати и така нататък. И ако се вгледа разгледаме в е, Евробарометър и неговите статистики, картинката е една и съща навсякъде. Голяма част от европейците, европейските граждани нямат, е, не гледат с добро око на Европейския парламент. Е, дори за да бъдат съвсем точен, 25% от анкетираните имат изцяло отрицателно отношение към Европейския парламент и при допълнителни въпроси става ясно, че говорим за финансите е, и начина на управлението им. Така че нещата не опират само до добро управление, сериозен подход към публични обществените средства, но говорим за сериозно накърняване на престижа на авторитета на нашата работа в резултат на този отрицателен имидж. Поне в нашата, в моята родина е много трудно да представя нещата в добра светлина. И един медиан анализ от другите страни сочи същото. Ние не, не говорим по същество за нашата работа, а се разправяме за финансите. Така че едно пълно изясяване на нещата е от решаващо значение. Затова аз горещо приветствам проекта, изготвен от колегата Парна и категорично изразявам е, намерението си да предложа изменения. Е, тук бяха поставени от него и от други въпроси, но аз съм много разочарован от е, последващите действия след освобождаването от миналата година. Е, приехме в пленум, е, например, решение относно или препоръки за промени в нашите, на нашите дневни. И това, което виждам като резултат е крайно разочароващо. Така че мисля, че има още много какво да се направи. Разбира се, всички ние е, гледаме е, периода от последните две години, а не от пред идните две години, но всичко, което е обсъдено от тук, е, отново е, се говори за разширяване и увеличаване възнагражденията за нашите офиси, за секретарията. Вървим в грешна посока, искам да кажа. Това не ни помага, нито подобрява общия образ, общия имидж на Европейския парламент. Е, въпроса за местните асистенти, които присъстват в списъците на мнозина от нас, дори колеги, които нямат помощници тук в Страсбург или е, в Брюксел, а само в домашните си бюра, националните ниво. Не разбирам. Ясно ти е, ясно е, че в е, хода на предизборната кампания, техните възнаграждения драстично нараснаха, така че ние като комисия за бюджетен контрол трябва да гледаме внимателно какво става тук. Така че заявявам своята готовност да внеса изменения а председателката. Аз самата се записах за изказване и ще е, продължа отказаното от колегата. Аз не смятам, че съм свръхвисоко заплатена и че не си изкарвам парите, така да се каже. Аз съм категорично за повишаване възнагражденията за секретарията. Аз без сътрудници не мога да работя добре. Особено онези, които не работят. Не искам заради хора, които не работят, да се лишавам от сътрудници. И ако сравним с заплатите в Германия, пледирам се да увеличим заплащането на секретарията, защото за първи път им повишаваме е, възнагражденията. Ще има възнаграждение ще има увеличение, извинявайте. Мисля, че за последно 2010-2011 година е, са повишени е, сумите за секретарят за е, членовете и всяко повишаване на месечното възнаграждение се превръща в проблем за нас, затова изрично подкрепям идеята евродепутатите да имат наистина качествена помощ. Аз самата съм евродепутат, съм депутат от 18 години, 8 години в регионалния парламент, водим същия дебат. Никой не се сеща да сравнява собствената си заплата със средната заплата но освен депутатите. Искам да ви кажа, ако не бях, не работех тук, а другаде, пак щях да изкарвам добри пари. Така че не искам, не ми се ще евродепутатите да получават пари от някъде другаде. Това ми е на мен притеснението, че имаме колеги, които получават пари от други източници. Искам евродепутатите да бъдат да са независими. На това държа и аз лично смятам, че е, си изкарвам парите в добрия смисъл на думата. По повод казаното от колегата Савама, е, е, ние и имаме всъщност е, сътрудници, които са заплатени е, не непременно е, оправдано има нови искания за пътуванията за три, за три дни максимум. За три дни отидохме до Хаити. Наложи се. Но искам от всички отгоре до долу да имат право на три дневни три дни пътувания. И ще ви бъда благодарна, господин Парне, вие го казахте. Ам, ще се радвам да го повторите всички, да бъдат третирани еднакво. Щом а, ние пътуваме само, имаме право на три дни пътувания, всички да са така. Мисля, че само ограничението, което си налагаме, се отнася и за другите. Мисля, че има какво да се добави към доклада на колегата Парне. Той е добра база но не искам държа, евродепутатите да получават по-низко възнаграждение, така че да изпаднем под нивото на националните парламенти. Ако обясним какво работим и защо получаваме тези пари, а не други на нашите избиратели, мисля, че можем да постигнем успех. Така че едно сериозно, активно представяне на нашата работа може да помогне в това отношение. Държах да споделя това с аудиторията. Господин Тойрар, вие искате думата. Госпожо председател, за съжаление чух само втората част от вашето изказване за пътуванията на делегациите, но мисля, че трябва да се намери приложимо решение. Или ще се пътува с делегации, тогава има смисъл и няма да има и а когато имаме е, разминаване във времето от 12 часа и се пътува още толкова, за 3 дни делегацията пристига сутринта и отпътува вечерта. Е, това няма смисъл от гледна точка на бюджетния контрол. Ако търсим контакти и поддържаме контакти с Нова Зеландия, Индонезия, Япония, пътуванията трябва да бъдат поставени в разумна рамка, като се отчита и времето за пътуване, и времевата разлика, всичко друго се превръща в, извинявайте, една перверзия на нашия контрол. Аз заявих, че ние като контролери ще държим отговорни за това, че делегациите не могат да си вършат работа. Ние искаме разумно да се освояват бюджетните средства. ако нещата се доведат до абсурд, е, цел, целта, която се преследва е друга. Е, когато спестеливостта е, стига до абсурд, мисля, че трябва да внимаваме. Това е опасност, за която искам да поставя на вашето внимание. Когато пътува една делегация, това трябва да има своето отражение върху парламентарния живот. Припомням пътуването на Хаити, пак беше така. Това е голям дебат в парламента опитват се да ни вменят в вина и задължение нещо, което изобщо не е наша вина, особено пък за миналия период за освобождаването отговорност. Председателката, благодаря. Знам, че има такива опити, но и това направи председателския съвет. Но аз категорично заявих, че правилата за депутати въжат за всички пътуващи. Например, за служители, когато генералният секретар пътува за Вашингтон, това правилата са същите, както за всички предложили. Господин Парно. Господин Паньо. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в тази дискусия. Е, и е, е, работата по доклада за освобождаване от отговорна през 2013 година продължава. И въпросът е обаче, че трябва да говорим за това, което е станало през 2013 година, защото в момента обсъждаме освобождаването от отговорност на изпълнението на бюджета за 2013 година, не това, което е станало 2014 или което ще става през 2015. Колкото до а, пътните а, разноски, под, подигнати от колеги Самада, ние, европейските а, депутати, трябва всичко да оправдаваме а, и а, към всички да бъдат а, поставени при едни и същи условия. А, но така че ако мога да коригирам това, което беше предложено, положението е предложително, но, е положително, но трябва да внимаваме, когато говорим всички. Не, не може да кажем, че всички ще бъдат поставени по едно и същи, при, при, при едни същи условия, ще бъдат настанени в един и същи е, хотел и така нататък. Беше повдигнат и друг важен политически въпрос. Как е, между изборите през 2014 година и е, ние, които ще бъдат проведени през 2019 година, може да поправим, да, да, да излъскаме нашият образ, а, имиджа, който представяме на европейският избирател, защото имаме евроскептици, а, които, знаете, надигат глас и стават все по-многобройни. може би това се дължи и на недобрият образ, който имаме и ние, Европейския парламент. Е, всичко това, разбира се, е, се дължи и на факта, че а, за всички, за много наши граждани а, а, е, смятат, че а, като че ли Европа не е в състояние да излезе от кризата, в която беше попаднала. Доклада обаче, който аз представям, апелира за по-нататъчното подобряване на всички наши функции, така че да бъдем за пример в, сред начина по който ние работим за всички останали. Вие с право повдигнахте въпроси за, за асистенти, местните асистенти. Положението там е абсолютно ненормално, както и вие, госпожа председател, го споменахте някои депутати нямат нито един асистент, акредитиран тук, в Брюксел или в Страсбург, а имат десетки, които работят и им плащат на място в своите страни. А, тук не става дума за. А, не става дума за някакви, някакви а, а, помощи, които да бъдат нещо друго. Става дума за хора, които трябва да помагат на нашите на нас в нашата законодателна работа. Но нещата продължават да бъдат такива. Вече казахме, някои депутати имат нито един местен асистент, други има 43. И става дума, нали, разбира се, за цифрите през 2013 година. И а, а, а, Разбира се, е, много важно е наше, качеството на нашата работа да не страда, но увеличаването в геометрична прогресия е, на броя на местните асистенти до 43, е, това е нещо, което се използва от нашите противници в избирателната кампания. И трябва да кажа, че трябва да бъде забранено нашите асистенти да участват в избирателните кампании на място в съответните страни. Необходимо е това също да се напомни. Както с право посочихте, госпожо председател, ние в никакъв случай не сме платени прекалено високо. А през 2015 година се предвижда увеличаване на заплащането на секретарията, както вие посочихте. А, още от 2010 година не е имало повишаване на, тех, на тяхното възнаграждение за да може да отговорим на квалификацията на нашите сътрудници. Вие всички знаете, участваме в, триалогът с Европейската комисия и съвета. И, и комисията, и съвета имат своите нива и ние трябва да да имаме не само ние интерес, но и те имат интерес, нашите затрудници да бъдат на най-високо възможно равнище. Имаме нужда от персонални сътрудници, асистенти, за да може ефективно да свършим своята работа. Политическа работа, нещо, което е особено важно. По отношение на новите правила за парламентарните делегации – не съм сигурен, а, че разбрах много добре а, дискусията по този въпрос. Но да ви дам един личен пример. Миналата седмица а, бях част от делегация, а, част от подкомисията по отбрана и сигурност а, в, в Централно Африканската република, където трябваше да се запознаем положението в една страна, която е в, в война а, повече от една година вече а, и да видим каква е необходимостта от хуманитарна помощ от страна на Европа. Тръгнахме във вторник, за да пристигнем в, четвър... в сряда с Заран и работихме три дни. Сряда, четвъртък и петък. И след това а, си хванахме самолета а, рано сутринта, а, за да си дойдем обратно в Европа. Защо казвам всичко това? Фактически имахме три пълни дни работа и трябваше да пътуваме с самолета преди и след това. така че колкото се отнася до мен, във връзка с това, което каза колегата, а, а, а да се вземат предвид разликата часовата, часовите пояси а, и а, да се спести каквото може, но а, това не е възможно защото пътя в случаят е, е, е извън времето, което беше отделено абсолютно необходимо за работа. И затова трябва да се взима предвид, включително и времето за полета, трябва да се счита като парламентарна дейност. Това е всичко, дами и господа, което бих искал да ви кажа. Имате време до 5 март, не до 3, както беше първо, но до 5 март на обед, да направите предложение за изменения. След това ще се сресна между, между 5 и 24 март с докладчиците в сянка, за да може да а, изготвим окончателния доклад. Благодаря. Колегата Пипър поиска думата. Първо се извинявам. Днес имах три успоредни заседания по комисии. Абсолютен рекорд беше и съжалявам, че чак сега идвам. Аз съм докладчик Сянка за НП по въпроса за освобождаването от отговорност от парламента. Искам да изкажа а, благодарност на докладчика. Чувате ли превода, колега? Благодаря, господин, уважаеми колега, за доклада и множеството хубави идеи. Като цяло докладът е много балансиран и може би тук там е твърде благонамерен. Струва ми се, бихте могли да заострите малко тона на определени веста, особено предвид това, което се очаква от нас в родината ни. Да речем всички IT планове за сигурност, сравнени с другите институции. Второ, разходите за асистенти и не само те, начина им на използване, но развитието и структурата на разходите за персонал биха могли да бъдат погледнати по-критично и особено текущите разходи за следващата година дома на европейската история сигурно си заслужава тук таме да се вгледаме по-критично. И не на последно място информационните бюра на парламентите в държавите членки. Е, много държим на тях и искаме да направим нещо и за тях, така че до 5 март е, очаквам да и всички да предложите изменения. За сега благодаря. Е, благодаря господин Парно отново. Благодаря. Благодаря на докладчите в Сянка за тяхните изказвания, за тяхния принос. Много от ценно. Казвате, че съм бил много снисходителен в доклада. Опитах се да бъда колкото може по-справедлив. Но посочих нещата, в които смятам, че има напредък през 2013 година, но също така уточних и критичните точки, където трябва да се направи нещо повече. Включително и това, което вие споменахте с абсолютно основание. Значи, трябва да се опитаме да не бъдем, да не бъдем особено снисходителни и същевременно ние сме, а, а, а, а, ние сме парламентаристи и не трябва да забравяме каква е нашата цел. Целта на нашия доклад е да отбележим и доброто, и недостатъците по един балансиран, балансиран начин, да видим какво може да се подобри. Както а, е, преди малко го а, е, посочи с пълно основание колегата. Благодаря. Благодаря. А, а, а, в никакъв случай а, не трябва да се сърдим а, един на друг. значи, съвета а, за своя сметка ще бъде достатъчно критичен. С това приключвам днешното заседание. Продължаваме утре в 9 с гласуването за ПИФ плодове и зеленчуци и така нататък, но това е утре. За сега на всички приятна вечер.